съответните отговорни структури. Не виждам възражения срещу тези предложения. Прекъсваме сесията, закривам заседанието. Пожелавам на всички приятно пътуване до дома. Thank you.